Merci Michel. Et je laisse maintenant la parole au conférencier du Parlement européen pour la suite du programme. Good morning, everybody. Welcome to this new edition of uh, Euroscola Day. We will later on have opportunity to talk to you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 llegar al, pa al país en cuestión al que llegan y la forma en que los tratamos y cómo lo integramos en la sociedad en la que vivimos en la Unión Europea. Gracias. Yes, uh, the problem with the refugees, um, yeah, the, with the refugees, uh, you can uh, with immigration, you know, because then you have different things and different uh, situation, which is the origin of that. You have more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 Георги Ботолибе, джанам Георги Ботолибе, Георги Ботолибе, едри сълзи рони. Георги Ботолибе, едри сълзи рони. Едри сълзи рони, джанам, едри сълзи рони, едри сълзи рони, на Георги дума. Едри сълзи рони, на Георги дума. Като ша ми вървиш, Георги, като ша ми вървиш, като ша ми вървиш на бойното поле, като ша ми вървиш на бойното поле. Браво, мерси. Et notre voyage nous mène à présent en République tchèque avec Christian et Wojciech.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 This, bring, this brings a great culture, cultural diversity to our, our school and our city by the channel, one of the, uh, one of the five most important harbour in Europe. Thank you for your attention. Merci beaucoup. Et à présent, nous allons découvrir la Croatie avec Magda et Franjo.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 in the international open mind for the Union in a global Europe. Alone we go faster, but together we go farther. Thank you. Merci. Et maintenant, Dragos nous emmène en Roumanie. Bonjour, ça va